Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да започнем економическия диалог и обмен на мнение относно годишния обзор на растежа и документите по него с нашия гест с нашия гост Валдис Домбровскис, съместник председател на Европейската комисия, отговаря за еврото и социалния диалог. Мариан Тейсен, комисар по заедостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност и Пьер Московиси, комисар за економическите и финансови въпроси, данъчното облагане и митническия съюз. Добре дошли на това съвместно заседание на комисиите КОН и ЕМПЛ. То е важно, защото годишният обзор на растежа е важен, тъй като така започва цикъла на економическото управление, економическия семестър. Тази година Той е особено важен не само заради трудностите, свързани с економическото и социално положение на Европа, но и защото е първият годишен обзор на новата Европейска комисия. Радваме се, че той сега се превръща повече в стратегически документ, отколкото в обзор. Важно е да бъде в центъра на макроекономическия пакет. За да може той да бъде видимо цялостен. Има извареден план за инвестиции, структурни реформи, които са предвидени и фискална отговорност, която насърчава растежа и се основава на признаване на различията, както и насърчаване на вътрешното търсене. В този смисъл е и механизма за предупреждение – на процедурата за макроекономическите избаланси. Той играе важна роля, както и съвместния доклад по заедостта. Тук сме за да ви чуем по тази стратегия на новата комисия Юнкер, да обсъдим, защото винаги в миналото, още от въвеждането на економическия семестър, сме смятали, че новото естество на AGS за политически ориентиран. Затова парламента трябва да участва в този процес. Както знаете, в един доклад с името на нашия комисар Тайсен поиска институционно споразумение по AGS и институционното споразумение. Смятаме, че трябва да започнем конкретна работа the reference in the AGS to the parliamentary тази година и за година ще имаме парламентарна седмица по въпроса. Този економически диалог е една възможност нашия докладчик и докладчика в сянка по семестъра да дебатират с вас и да се излезе с документ, който да съдържа и нашите идеи, за да окажем въздействие върху първото шестмесечие и решенията на съвета. Давам думата незабавно на първият оратор, на господин Домбровски, заместник председател на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Почитаеми депутати, първо от името на Европейската комисия искам да се възползвам от тази възможност за диалог и обмен на становища с Комисията по заетост и Комисията по економически въпроси, като част от процедурата за макроекономическо управление, както и началото на европейския семестър. Днес с колегите ще ви представим пакета за макроекономическо растеж – за 2015 година. Част от него вече е представен пред парламента от председателя Юнкер и заместник-председателя Катайнен миналата седмица. Това е един амбиционен план за инвестиции за Европа, което е предложението на комисията за улесняване на инвестициите. Също така то отразява един от трите приоритета записани в годишния обзор на растежа 2015 година, т.е. насърчаването на инвестициите, продължаването с структурните реформи и фискалната отговорност. 2000... Извинете, годишния обзор на растежа за 2015 година започва нов цикъл на европейския семестър, където се залагат основните цели на политиките за укрепване на економическия растеж, създаване на работни места в Европа. Това е основната идея на документите, които представяме днес по време на, на а, семестъра. Наскоро имаше доклад на господин Дебакер за по-нататъчното подобряване на европейския семестър. Мисля, че там има добри идеи, които могат да бъдат обсъдени. Европейската комисия иска да има оптимизиране на европейския семестър, да има по-тясно вплитане на процедурите за фискален надзор с процедурите за макроекономическо управление, за съвместна работа, за да може тези документи да са част от съвместна стратегия и да се работи за постигане на общи цели и за общия годишен растеж, механизма за предупреждение, както и новата комисия иска социалните индика... индикатори да вземат, да играят по-голяма роля по време на макроекономическото изготвяне на политики. Трябва да се укрепи економическия растеж, което ще стане, ако се работи на европейско, национално и регионално ниво. Това е наша съвместна отговорност. Работим с Европейския парламент за постигане на тази цел, която е обща. Сега по економически анализ за предложението можем да кажем, забелязваме, че възстановяването от тази криза е бавно. И Ростат докладва цифри, които показват това, защото безработицата е 11,5% все още, доста висока, и сме изправени пред социалните последствия от кризата. Също така забелязваме, че економическото възстановяване в Европа е по-слабо отколкото в други големи економики, като тази на САЩ. Смятаме, че това отразява структурните слабости на нашите економики, включително негъвкавостта на пазара на продуктите, на работната ръка, на инвестициите. Инвестициите в новаторството не са достатъчно за подобряване на производителността. През последното десетилетие много държави членки са си изградили големи е, макроекономически дисбаланси. Това е една от причините е, за наличието на такъв разнобой при развитието на отделните държави членки. Економическото възстановяване укрепва някои държави членки, но не и други. всички новини са лоши, има и положителни такива. Нашата економическа прогноза показва, че идната година за първи път, още от началото на кризата, очакваме економически растеж във всички 28 държави членки на Съюза. И смятам, че това е положително развитие и растеж във всички държави членки е това, той трябва да бъде още по-голям през 2016 година. Тази среда на ниска инфлация, нисък растеж и висока безработица е нещо, което би трябвало да ни безпокои и което да се опитаме да разрешим посредством инструментите за макроекономическо управление. Планът за инвестиции е един от тези елементи, както казах. Трябва да бъде придружен също така от структурни реформи и фискална отговорност. В същото време трябва да погледнем и търсенето и предлагането в економиката – Какви са посоките на развитие, които предлага комисията? По структурните реформи на ниво Европейски съюз виждаме задълбочаване на единния пазар, по-добро регламентиране, което да помага на конкуренцията, а не да я възпира, въвеждане на цифров единен пазар, който предлага допълнителни възможности за растеж, реорганизация на енергийния пазар на Съюза, за да имаме енергиен съюз. Основната отговорност за структурните реформи все още е у държавите членки. Трябва да се реформира пазара на труда, подобряване на пазарите на услуги и продукти, както и на администрациите на държавите членки. Така бизнеса може да се развие, да се разкрият работни места, качествени работни места. Мариан ще говори повече за заетостта след няколко минути. След това по фискалната отговорност. Предишните години се занимавахме повече с финансовата стабилност. Тази година, идната година, очакваме неутрална фискална позиция. Фискалната позиция на държавите членки ще остане неутрална. Няма да има допълнителни фискални стимули, нито допълнително съкръщаване на бюджетите. Разбира се, положението не е едно и също във всички държави членки, но по принцип очакваме неутрална фискална позиция. Това съчетано със съответна парична политика ще помогне на растежа. Смятаме важно да се съсредоточим върху вътрешното разпределение на бюджета. Ние насърчаваме правителствата да, да имат разходи, които да стимулират инвестиции и бремето да не се носи от разходите за труд. Говорихме за макроекономическото управление. Говорим за шесто пакета и двупакета. Държавите членки все повече признават макроекономическите политики като нещо, което ги безпокои. Заедно с документите за макроекономическо управление, също така излязахме с обзор на шестопакета и двупакета. Пиер ще говори за това след малко. Що се отнася до проекто бюджета – По принцип, проектът да отговаря на пакта за стабилност, но това не означава, че всичко ще е наред във всички държави членки. Все още има някои държави членки, където има риск да не се спази пакта за стабилност. По-късно ще говорим за това. Има също така и голяма задлъжнялост на държавите членки, което пречи на част от тях. Смятаме, че трябва да гарантираме фискална отговорност и устойчивост на публичните разходи. Освен това, Няколко думи за общия подход на комисията към държавите членки и техните бюджети. Европейската комисия реши да даде повече време на държавите членки, където има риск да не се спази пакта за стабилност и растеж. Изпратени са писма до Франция, Италия и Белгия – Важно е държавите членки да изпълнят задълженията си. Пролетта комисията ще направи оценка на поетите задължения, както и всички варианти за решение за макроекономически макроекономическо управление. И накрая, основният приоритет за Европейската комисия в този цикъл на семестъра е да улесни економическия растеж и разкриването на работни места, като поддържа финансова стабилност и очакваме добро сътрудничество с Европейския парламент. Разчитаме на вас да продължавате да оказвате натиск и върху Европейския съюз и върху държавите членки. Очаквам интересен обмен на становища за да може Европа да има устойчив растеж. Благодаря. Thank you very much to West Благодаря на заместник-председател Добровски. Сега давам думата на комисар Тайсен. Благодаря, господин председател. Тъй като днес имаме превод, ще се възползвам от него и ще говоря народния си език. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми депутати, след като чухме бележките на господин Домбровски, искам да се спре на социалните аспекти и на аспектите на заедостта на европейския семестър. Важно е да имаме един баланс, един здравословен баланс – в бюджетната политика. За това са необходими структурните реформи. Заедно с други документи, за които говори колегата, изготвихме доклад за заедостта в Европейския съюз. Заключението е, че в тази област са необходими реформи. Има определен напредък в областта на заетостта, но очакванията все още са много големи. Ако погледнем цифрите, ще видим, че имаме глобална безработица, която малко се е подобрила от 8%, е, безработицата е спаднала на 10,1%, но все още има 24 милиона безработни в Европейския съюз, което е доста много, т.е. много-много хора без работа. Особено голяма е безработицата сред младеща. Има малко подобрение тук, подобрение от 1,1%, но младежката безработица от 21,6% е прекалено висока. Половината от безработните хора в Европа са дългосрочни безработни. Това са повече от 12 милиона хора. Ситуацията с бедността в много държави членки се е задълбочила, влушила се, особено ако сравним ситуацията преди кризата. Е, не сме постигнали целите на стратегията 2020, е, да, а именно да намалим броя на, на бедните с 20 милиона. Не, не, не успяхме. Напротив, е, броят на бедните се увеличил с 6 милиона. Много държави членки положиха големи усилия. Както казах, има известен напредък, но не бива да спрем тук. Е, нещата няма да се подобрят от само себе си. Важно е да имаме социални, социални помощи за половин милион европейци. Трябва да помогнем на тези хора. Комисията си постави пет ясни цели в тази област най-напред – разкриване на работни места и подкрепа за предприятията в тяхната предприемаческа дейност. Това ще се случи чрез инвестиционния план, представен миналата седмица. Искаме да се преборим с работата на черно – данъците върху труда трябва да се прехвърлят върху други аспекти, които са по-малко свързани с растежа и светоста. Трябва да се, инвестират в, да се инвестира в обучението и в помощ за дългосрочно безработните, за тяхното интегриране на работния пазар. Трябва да модернизираме нашите механизми за защита, за да могат те да са от полза на нашите деца и внуци. Ако искаме да укрепим заедостта, ако искаме да имаме сплотено общество, трябва да укрепим иновациите, да подобрим услугите в публичния сектор – за това в плана за инвестиции разкрихме тази трета област, а именно премахването на бариерите за инвестиции. Всички тези инициативи имат нужда от подкрепа, както на европейско, така и на национално равнище. Това искаме да се случи чрез подобрения социален диалог. Всички заинтересовани страни трябва да прегърнат тези реформи. Заедно с Валдес в комисията е, се срещнахме с социалните партньори. Нашето намерение е да задълбочим сътрудничеството си с социалните партньори. Обсъждаме нови инициативи в областта. Уважаеми депутати, едно нещо искам да кажа съвсем ясно. Дългосрочната безработица и младежката безработица са най-големите проблеми в нашите економики. Високата степен на бедност са резултати на макроекономическите дисбаланси и те заплашват нашите общества. Затова индикаторите за заетостта трябва да са основното върху което ще се съсредоточим. Колегата Московиси ще говори по-подробно за тези индикатори. Той ще обясни какво, в какво се състои макроекономическата процедура предприемаме анализ на ситуацията в държавите членки. Особен акцент пада върху социалните аспекти. Е, трябва да знаем какво се случва, за да може да реагираме на социалните предизвикателства в Европа. Също и в този мандат може още в този мандат да отбележим напредък по отношение на социалните индикатори. Още сега може да го отбележим. Благодаря, давам думата на Пьер Московиси. Благодаря ви. Много се радвам, че съм сред вас и че мога да говоря за проекта на комисията. Нека се спра и на доклада по механизма за ранно предупреждение, който беше прият от комисията миналия петък като част от економическия пакет, споменат от председателя. За него говори и колегата Домбровскис. Това е доклада, свързани с първия семестър на 2015 година. На първо място ние се спираме на годишните цикли и макроекономическите дисбаланси. Целта е те да бъдат установени и да се предприемат мерки за доброто функциониране на економиките в държавите членки и в целия Европейски съюз. времено трябва да се види какво може да бъде опасно за економическия и паричен съюз, какви са дисбалансите, по които трябва да се работи. Ясно е, че в този случай трябва да се направи прецизен анализ. Доклада за раното предупреждение следователно е един начален етап, но едва след задълбочения анализ комисията стига до извод за съществуването или липсата на сериозен дисбаланс. Бяха избрани 6 държави членки за такъв анализ – при 14 от държавите ние се водим от заключенията за миналата година. При Харватия, Италия, Словения анализът почива върху това, което вече е установено. Ако ако тенденциите продължат, разбира се, ще трябва да обърнем по-сериозно внимание за Ирландия, Франция, Испания и Унгария. Можем да кажем, че трябват решителни мерки по дисбаланса, защото виждаме постоянни рискове. Що се отнася до държавите членки като Белгия, България, Германия, Холандия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство, виждаме, че там преди имаше дисбаланс, но има и коригиращи мерки, които междувременно са били предприяти. За първи път виждаме, че това е направено и за Португалия и Румъния. В Португалия имаме економическата програма, започна 2014 година. Освен това, продължава и обичайното наблюдение. Но сега нека се върна на хоризонталното развитие, което е отразено в доклада. На първо място е, виждаме, че има задлъжнели държави, които все още трябва да направят много, въпреки предприятите мерки срещу дефицита. На второ място имаме асиметрия между нетните кредитори, които са държави членки от една страна, намалялото търсене и намалелите инвестиции от друга страна. На трето място конкурентоспособността. Това е много важна насока за развитие. Но разбира се, това трудно може да се постигне при високата задлъжнялост. Видяхме, че има разлики и при инфлацията особено при недвижимата собственост. Нещо друго, на което се обръща внимание в доклада е банковата система. Принципно тук рисковете са намалени. Това беше заключението и на проучването на Централната банка. Имаме нарастване на кредитите тъй като преди имаше недостиг, има нарастване и на търсенето. Говорихме за проблемите с заедостта и социалната сфера. Тук е важно въвеждането на социални показатели, които ние ще използваме. И тук сме взели предвид социалното измерение, защото е важно ресурсите да се разпределят правилно. Със сигурност социалното измерение ще бъде подсилено при следващия семестър. Но както и Мариан посочи, е много важно това подсилване на социалното измерение да бъде основна цел на економическия и паричен съюз. Този доклад ще бъде разгледан на заседанието на външните министри в съвета и там ще бъдат направени официалните заключения, но аз чакам с нетърпение връщането на доклада и в парламента, за да проведем разискването и с съвета, и с парламента през март 2012 година, 2015 година ще представим своето задълбочено проучване, както и препоръките по страни, както това обичайно се прави. Това може да очаквате през месец март. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за възможността да представя доклада по механизма за ранно предупреждение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Московиси. Започваме с първия кръг от въпроси и отговори. Както знаете, имаме съвместно заседание на две комисии. Всеки е, разполага с 3 минути. След това ще чуем и отговора на комисарите. Господин Юсрозати, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисарите за техните изложения. Е, ние сме в е, Важен момент на процедурата, тъй като това е началният етап за семестъра през 2015 година. Сега се решават мерките, усилията, които ще стимулират растежа и разкриването на работни места в Европейския съюз. Имам два въпроса. Първо, баланса между трите стълба – на новия економически план. Инвестициите в фискалната отговорност и структурната част. Интересуваме какво е разпределението между мерките в три сфери, кой е добрия баланс между тях и какъв напредък е постигнат до сега? Къде според вас обаче е постигнато най-малко? Какво е съотношението между макроекономическото положение в различните държави членки и напредъка по всеки от тези стълбове? Има ли връзка между бавния напредък с структурните реформи в страните с сериозен дисбаланс от една страна и фискалната отговорност от друга. Втория ми въпрос е свързан с социалните показатели, таблицата на показателите от миналата година. Как се използват тези социални показатели при оценката, която се прави по доклада за ранно предупреждение? Знаем, че макроекономическите показатели, например, са много добре определени. Има прагове, при които те се задействат. До каква степен социалните показатели са част от механизма и до каква степен се използват само за допълнителна информация относно макроекономическата ситуация? Много ви благодаря. Серджо Гутиерес Прето. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря, че тримата комисари посещават заседанието ни тази сутрин. Говорим за европейския семестър. Това са важни взаимосвързани въпроси. И ясно е, че всичко, което може да направи госпожа Тайсен е палеативно, ако другите двама комисари не си свършат работата. Имаме целите по заетостта и социалната политика, които тя изложи, но, както казах, това трябва да се разглежда в контекст. Иначе чутото за европейския семестър звучи добре, политиките звучат добре, но трябва да се запитаме доколко обявените промени са достатъчни, дали те отразяват променящата се ситуация. Същевременно в годишния обзор на растежа не се посочва един от най-важните рискове при макроекономическия дисбаланс. И това е много високата безработица и най-вече дългосрочната безработица. Същевременно заплатите не са на ниво, което да позволява излизането от бедността. Има и големи разлики между държавите членки, както и огромно неравенство между гражданите в нашите държави. Самият аз се застъпвам със сигурност за фискалната отговорност, но ние имаме различните маржове по пакта за стабилност и растеж. Графика за консолидация от фискално естество. Мисля, че миналия парламент направи основна грешка, не видя връзката между графика за намаляване на дефицита, определен от комисията, и това, което правят държавите членки. За първи път участвам в този доклад. За до година знам, че очакваме економически растеж от 1%. Тук стъпваме върху економическите прогнози, но те пък никога не излизат верни. Да не говорим, че трябва да се направи и доста за конкурентоспособността. Вижте реформата на вътрешния пазар на енергетиката. Те са толкова важни, а ние говорим само за реформи на пазара на труда какво става с заплатите в Европейския съюз и неравенството при заплащането. Европейската комисия би трябвало да предприеме стъпки в тази насока. Ясно е, че има коригиращи мерки, но в някои държави членки има девалвиране на заплащането, което от своя страна води до много по-голямо неравенство. Какво ще направи комисията срещу този дисбаланс? Ще въведе ли минимално задължително заплащане или минимална социална надница? Давам думата на комисарите 8 минути. Uh, um, Благодаря. Благодаря ви за тези въпроси. Нека започна най-напред с въпроса на господин Розати. За баланса на трите стълба. Всички тези три стълба, стълби са, стълба са важни. Не може да се каже кой е по-важен, защото смятаме, че те са всичките части от едно и също уравнение. Знаем, че са необходими инвестиции. Има този план от 315 милиарда евро. В този смисъл ние с този план искаме да подобрим бизнес средата в Европа, така че да улесним частните инвестиции. И то не само чрез този план, а и чрез публични средства. Искаме да създадем благоприятни за бизнеса условия. Сега за структурните реформи. Това е също много важна работа. Тя трябва да продължи, ако искаме да укрепим конкурентоспособността на Европейския съюз, на държавите членки. Само така може да подобрим и да осигурим устойчива заетост и устойчивото развитие на економиката. И на трето място, финансовата отговорност. Както казах, очакваме по принцип неутрална, неутрални баланси за тази и следващата година, но страшно е важно да продължим да поддържаме финансовата отговорност, да не се окажем отново в криза на доверието, както се случи преди няколко години защото това може да има много страшни последици. Не бива да се подценява финансовата отговорност, когато работим над економическото възстановяване. Сега социалните индикатори, както казахме, работа вече беше започната по укрепване на социалното измерение в Европейския съюз. Имаме доклада за заетостта, за социалните индикатори и тези индикатори се използват в процедурата за макроекономическите дисбаланси. Госпожа Тайсън отговаря за социалните индикатори. На следващо място въпросът на колегата за плановете дали те са амбициозни. Мисля, че това, което представяме ние в годишния обзор, това е първата стъпка. Има нужда и от следващи стъпки. Трябва да се вземат предвид всички страни на економиката, търсенето, предлагането, всички те се взаимодопълват. Имаше въпроси за гъвкавостта. Това е нещо, по което работим в комисията. Нашето намерение с комисар Московиси в началото на следващата година да представим съобщение за най-доброто прилагане на пакта за стабилност и растеж. Сега за минималните заплати. Е, това е нещо, което комисията поощрява държавите членки да направят. Смятаме, че това ще увеличи производителността в държавите членки. Но за момента ние не планираме въвеждане на минимална заплата в целия, държ... в целия Европейски съюз. Благодаря, Мариан има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще засегна социалната политика и заетостта, тези аспекти. Мога да подчертая само това, което казаха вече колегите. Ако искаме да подобрим заетостта, трябва да работим трябва да се съсредоточим върху доставачната страна на уравнението и трябва да увеличим инвестициите. Т.е. акцента пада върху предприемачеството. Трябва да се концентрираме върху професионалното обучение Искаме да развием умения о младите хора да могат, които да им позволят интеграция на трудовия пазар. Естествено, имаме нужда от социална защита, но имаме нужда от цял, цялостен подход. Сега са минималните заплати. Е, смятаме, че това би било нещо положително за Европейския съюз, но комисията няма компетенции тук. Ние не може да направим нищо, може само да поощрим държавите членки да въведат, държа... да въведат минималната заплата. Не може да наложим обаче нейното въвеждане. Има техники за въвеждане на преференциални заплати, но така или иначе държавите членки трябва да решат дали искат да имат минимална заплата. А за социалните индикатори е, трябва да се работи в тази област. Е, тези индикатори трябва да бъдат включени в макроекономическите индикатори за дисбалансите. И това вече се случи в е, годишния обзор на растежа. Има много социални въпроси, които са разгледани тук, но така или иначе трябва да определим прагове, за тези индикатори. Това обаче ще стане в последствие в консултации с парламента и съвета. Ние не може сами да го направим. И най-важното, трябва да имаме според мен тези прагове. Прагове, които да отразяват безработицата. Трябва да се занимаем също с разликите в, обще, в обществата, с бедността. Тук са необходими по-задълбочени анализи. Хората трябва да могат да се върнат на трудовия пазар. Трябва да поощрим хората за реинтеграция на трудовия пазар. Благодаря. Господин Московиси. Набързо всичко, което каза Валдис е абсолютно правилно. При трите стълба не можем да кажем кой е по-важен от другите, но инвестициите придобиха важност неодавна – това е и по-нов стълб. Каква е сегашната ситуация? Имаме слаб растеж, слаба инфлация, безработица. Това не е приемливо нито политически, нито економически или социално. Всъщност, липсата на растеж се дължи най-вече на липсата на инвестиции. Имайте предвид че сега имаме 20% по-малко инвестиции, отколкото 2008 година. Ясно е защо Европа изостава от партньорите си, най-вече САЩ. Следователно, наистина трябва да продължаваме с бюджетната консолидация, структурните реформи, но също така и инвестициите. Това е новаторския елемент. И това е последователността, за която говори и господин Гуалтиери в уводните си думи. Освен това започва нов цикъл, защото това, което беше важно до сега, беше стабилизирането след финансовата криза и всичко направено. Банковия съюз, механизма за стабилност. Всичко това са мерки по посока на стабилността, но сега ни трябва и динамика. На трето място е необходимо да използваме всички механизми на наше разположение, да използваме съществуващата рамка, но с необходимата степен на гъвкавост. Нещо, за което идната седмица ще говори нашия председател, ще излезем и с съобщение – но това беше обсъдено и при представенето на плана за инвестиции на господин Юнкер. Много е важно, че ще разполагаме с капита за този стратегически фонд. Thank you. Now I pass the... Благодаря. Сега ще председателства колегата от ЗВОК. За да може да се изкажете, трябва да се спазва времето. Моля ораторите да бъдат кратки. Комисарите да разделят времето помежду си. Мариза. А, не, ще изчета имената. Родригес, Вана, е, Фунтулис, е, е, Моно, Согор, Морен Шартие, Сандер. Мариза. Това беше списъка. Мариза, имаш думата. Okay, we'll start the second round. Uh, one... Започваме с втория кръг. За всеки докладчик сянка по минута и нещо и 10 минути за комисията да отговори на въпросите. Започваме с Алфред Санд от социалистите и демократите. 70% от МСП продават само на вътрешния си пазар инвестициите не оказват въздействие в средносрочен и краткосрочен план. Националните пазари трябва да се разширят. Фискалната консолидация ограничи възможностите на правителствата да дадат ласък на инвестициите. Тук не ви ли се струва, че обявеното на европейско ниво противоречи на случващото се на национално. София Ребейро, from EPP. София от НП. Благодаря. Става дума за поддържане на баланса между економическите приоритети и социалните такива. Те не трябва да си противоречат, а да бъдат взаимосвързани. Трябва да няма големи различия между държавите членки и между регионите, разбира се. В тази процедура, що се отнася до проекта, за който говорим и що се отнася до трите стълба, тези елементи са основни. Да се даде стимул на растежа означава да се мобилизират частни капитали, без да има увеличаване на задлъжнялостта. Проектът е свързан с насърчаване на широколентови обхват, мрежите, научно-изследователската дейност, ВИ, енергийната ефективност. Разглеждането на отделните отговорности по бюджетите е, е изключително важно, когато искаме социална пазарна економика, която дава и социална свобода и иска балансиран бюджет. Искаме да имаме 1,3 милиона работни места. Това е амбициозна цел, но дори и в този случай това е не е достатъчно, за да се справим с тези над 24 милиона безработни. Трябва да имаме не само растеж, но и новаторство и конкурентоспособност и адекватни компетентности, които да отговарят на пазара на труда. Първото ми съмнение е това, що се отнася до сумите, но достатъчни ли са тези суми? След това плана по съществуващите проекти. Тези 16 милиона допълнителни ли са или влизат в програми като Хоризонт 2020 и други? След това председателя на Европейската комисия каза, че специалната група на същата тази комисия ще ви прекъсна, казва председателя. Господин председател, Уважаеми господа е, комисари, искам да поставя въпрос към господин Добровски за тези 315 милиарда. Вие казвате, че ще има ефект на лост 1 към 15. Това означава, че голяма част от разходите ще се поемат от частните инвеститори. Това ще се случи обаче, ако инвеститорите ще, ще имат печалба. И тъй като инвестициите трябва да се концентрират върху държавите в криза, това означава, че гражданите в тези държави ще трябва да поемат финансирането на тези инвестиции. Например, чрез заплащане на определени услуги за инфраструктура. Тоест, това, което комисията казва, че ще а, подарък за гражданите в бъдеще означава по-високи данъци. На второ място, комисията създава впечатлението за стимули за инвестиции, но това изобщо не е сигурно, че ще има инвестиции. инвестиционни проекти, които са рискови проекти, се прехвърлят в една класа инвестиции, които изглеждат по-сигурни. Следващия оратор, тъй като трябва да ви прекъсна, госпожа Харкин от групата АЛДЕ. Um, Благодаря. Първият ми въпрос е свързан с бедността. Механизма за предупреждение говори за риск от бедност и социална изолация. С 8,7 милиона са увеличили хората в такава позиция. Разликите между държавите членки нарастват. Госпожо комисар, вие казахте в своя предишен отговор, че имаме нужда от повече социални индикатори. Механизмът за предупреждение говори също така за въвеждането на тези индикатори. Първият ми въпрос е, можете ли нещо по-конкретно да кажете за социалните индикатори? И на второ, как могат те да бъдат използвани или как може да се използва процеса за справяне с вътрешната бедност? Как може процеса да бъде нюансиран, диференциран, за да се справи с големия дисбаланс между държавите членки? Вторият ми въпрос отново е свързан с дисбаланса. Механизма за предупреждение се говори за това, че някои държави членки, че излишъците в някои държави членки не са спаднали достатъчно като реакция на усилията за ребалансиране където се регистрираше дефицита по текущата сметка. Казвате също така, че излишъците по текущата сметката не е, са такъв проблем е, като дисбалансите. Какво прави обзора на растежа, за да се справи с тези излишъци? Благодаря. И аз благодаря, госпожо Тайсън, Надявам се да може да отговорите за 3 минути. Ehm, eh, Благодаря. На първи оратор. Фокусираме се върху МСП, парламентът също. Те са нашия двигател за растежа. 85% от новоразкритите работни места се разкриват точно от малките и средни предприятия. Трябва да се съсредоточим върху решаването на проблемите им, в опитите им да инвестират. Те трябва да могат да назначават нови хора. Един от проблемите който се среща сред тях, а не толкова сред големите фирми, е достъпа до финансиране, тъй като банките не отпускат кредити и МСП нямат достъп до средства, а им е трудно да намерят средства на капиталовите пазари. Това е един от показателите, който, част е, от, който е част от програмата Мислене за дребните фирми на първо място. Още един въпрос ми се зададе, който беше за бедността и а, социалните индикатори. Как ще ги използваме? Точно по това работим. Искаме да знаем не само какво се случва в държавите членки. Трябва да разберем, че ако искаме да използваме определени индикатори, Например, ако младежката с безработица е над 50%, то и тогава има економически дисбаланс и трябва да се справим с него. И това трябва да се вземе предвид в цикла на управление. Но как точно ще го направим? Трябва да се разработят прагови стойности. Ще работим по това Що се отнася до другите показатели, трябва да ги използваме, но трябва да се вгледаме в отделните държави членки и да се направят конкретни предложения за всяка една от тях. Тоест да се гледа реалната ситуация във всяка. Това и ще правим през едните седмици. Ще се консултираме и с парламента по този въпрос. Благодаря. Вижте как може да кажете много за 2 минути и 45 секунди. Давам думата на комисаря Московиси. 30 секунди по последния въпрос. Увеличаване на излишъците в еврозоната с 3% пункта 2003 до 2014. Това отразява факта, че държавите кредитори не са намалили излишъците си по усилията които направиха онези, които са получатели. Това показва економическа неефективност с, ниска вътрешна инвестиции, с ниски вътрешни инвестиции и загуба на потенциални резултати, евентуално прехвърляне на негативните резултати към партньорите. Комисията иска да се справи с това, като насърчава ефикасни инвестиционни планове за насърчаване на вътрешното търсене и евентуалния растеж. Това е ключов приоритет навсякъде и най-вече в по-големите държави. Това е едно послание, което изпратихме заедно с колегата Думбровскис, когато говорихме за бюджетите. Благодаря, господин Домбровскис. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се съсредоточа върху въпросите за пакета за инвестиции. Имаше няколко такива. Първият беше на госпожа Рибейро за това, ако този пакет от 300 милиарда, дали този пакет от 300 милиарда е достатъчен. Как стигнахме до тази цифра? Това е записано и в самия инвестиционен план. Ако погледнем многогодишните планове, можем да видим, че там той бе 20-21% от БВП. След това се покачи над тази стойност преди кризата, годините на бума което показваше всъщност бум на пазара на недвижимостите и след това той спадна значително на 20-21% от БВП. Тези недостатъци са между 230 и 370 милиарда евро. И тази цифра, която обявих като 300 милиарда или това, което сега пише 315 милиарда, всъщност е точно по средата на тази скала, която описах. Това обяснява откъде идва. След това въпроса на господин Люке за това дали този инвестиционен пакет накрая няма да се окаже някаква скрит, някакъв скрит данък или разход за гражданите. Споменахте това лостово съотношение, което показва, че идеята на пакета е да има ограничени публични средства, които да отключат инвестиции от частния пазар. Това е идеята на пакета. С помощта на частни средства ние ще дадем възможности за поемане на риска. По втората част на въпроса ви, една от критиките, която се отправя сега към Европа и държавите членки е следната. Имаме много ниски лихви, рекордно ниски лихви, поне в повечето държави. Не използваме тази възможност за инвестиции. Съвсем ясно е, че инвестициите ще подпомогнат разходите, независимо дали е заради плащането им директно или не в бюджета. В крайна сметка някой трябва да плати, но създадем функциониран енергиен пазар, или инвестираме в енергийна ефективност, или изградим инфраструктурата, ако ползите от тази инвестиция не са по-големи от разходите, какво се случва? И това всъщност е идеята на инвестициите по принцип. Важно е да се подберат добрите инвестиционни проекти, които дават възможност за по-големи ползи и трябва да се помисли за управлението на този пакет не, без политическа намеса трябва да бъде то. Решение трябва да се взимат професионално. Малките и средни предприятия трябва да могат да реагират. Така че е ясно, трябва да се вгледаме тук и да видим какви, дали ползите са повече от разходите. Кой ги понася тези разходи? Вие не ми отговорихте. Кой? Гражданите не ги ли поемат те? Short answer. Много кратък отговор. Както казах, всичко зависи от конкретния проект, но в крайна сметка разходите ще бъдат поети по някакъв начин. Дали ще бъдат публични, дали други, в зависимост от бизнеса, с цената, която ще даде. Но важното е Ползите трябва да са по-големи от разходите. Това е цялата идея на инвестициите. Стигаме до третия кръг, една минута и 30 секунди на всеки за докладчиците в сянка и 10 минути за комисарите. Моля ви, не произнасяйте речи, като задавате въпроси. Микел Тройлер от Алде, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, имам въпрос към господин Добровски. Вие в Латвия предприехте една много впечатляваща програма за саниране на економиката. Франция и Италия би трябвало да поемат нещата в свои ръце и би трябвало също да проведат реформи Има мнението, че малките страни много се стараят и провеждат реформи, големите не толкова. Критикуват се излишъците в износа при тези големи държави, но не са ли именно тези излишъци инструмент за възстановяване на економиката. Ето, например, всяка кола, изнесена от Германия, дава добавена стоеност от 40%, 40%, които се разпределят в държавите, държавите членки. Как виждате вие този въпрос? Госпожа Тайсън. Okay, we'll continue with the Извинявайте, казва председателката, ще продължим с въпросите. Госпожа Макентайр от Екаре. Благодаря. Радвам се, че има голям ангажимент от страна на комисията за увеличена заетост. Особено се радвам, за структурните реформи. Комисар Тайсен много ясно каза, че трябват реформи, че трябва да се застъпим за тях. Реформи, които да окоръжат предприемачеството, иновациите, реформи, които да укрепят е, конкурентоспособността на Европейския съюз. Интересен беше докладът на Световната банка за ефективния бизнес през 2015 година. Е, в този доклад се прави оценка на бизнес средата. Радвам се, че Обединеното кралство е на второ място от европейските страни в този доклад. Мисля, че е много важно държавите членки да се получат една от друга и да разберат, че Европейския съюз може да създаде като цяло благоприятна среда за бизнеса. Трябва да си върнем работните места в нашите държави членки. Моят въпрос е, имате ли пример, който да ми дадете за начина по който да се проведат реформите? Микуел Виегас. От кое? Do nosso ponto de vista, não traz grandes novidades. É mais... Е, за момента не чухме обаче нищо ново. Е, социалната държава се разгражда пазара. Е това върху което се концентрираме. Той има прерогатив. Е, Европа няма да преодолее кризата. Младите хора ще продължат да си бъдат безработни. Още нещо искам да кажа към това. Най-напред. Как си представяте вие този пак за растеж? Имаме го от 2012 година. Тогава бяха предоставени 120 милиона евро. Говорихте за, мулти, за мултипликаторен ефект. Какво се случи с този пак за растеж от 2012 година? И още един въпрос, или по-скоро забележка. Имам чувството, че когато говорим за инвестиции, имаме много лоша ситуация. Имаме 20% по-малко инвестиции, то само за 3 години. Това е много лоша тенденция. И още нещо. Възможността за достъп на държавите членки до инвестиционния фонд – как смятате, че ще се случат тези инвестиции? Ще има ли възможност за достъп на държавите членки до фонда? Ораторът бе прекъснат. Следващият колега. Годишният обзор за растежа е едно, но на реалната ситуация е нещо съвсем друго. Има дългосрочни проблеми и проблемите с младежката безработица. Това е най-големия проблем, особено в южните държави членки. Индустрията намалява, тя е със затихващи функции. Човешките права не са, се потъпкват. Развитието на пазара – също се възпрепятства и то от тройката. Годишният обзор твърди обаче, че ще има мерки, които да помогнат на тези държави членки. Как смятате обаче да се проведе този социален диалог? при условие, че тройката поставя под такъв голям натиск правителствата. Налага се политика на економии, на съкръщение, това не е продуктивно. Госпожо Тайсен, при вашето изслушване в парламента, вие казахте, че социалните индикатори ще са много важни, за това говорихте и днес. Много от тези социални индикатори бяха взети предвид при социалния при, при европейския семестър. Какви ще, какви ще са вашите конкретни мерки, госпожо Тайсен? Госпожо Тайсен, имате възможност за отговор. Благодаря. Имаше въпрос към мен и към от госпожа Макентайр и от гръцкия колега. Ще отговоря на тези въпроси. Госпожо Макентайр, вие искахте примери за реформи и къде ще започнем с тези реформи. Имаме цял пакет от инструменти. Най-напред стратегията Европа 2020 е, там имаме основните цели, които са заложени, имаме основните инициативи, които са описани. Ще излезем скоро с един доклад, в който и парламента може да се включи. Ще става дума за процедурата за преодоляване на макроекономическите дисбаланси. Когато в една държава членка има сериозни проблеми. Тези проблеми трябва да се анализират и трябва да се изработят специфични препоръки. Това го правим и в контекста на Европа 2020. Ние се свързваме с държавите членки, защото в крайна сметка е, държавите членки са двигателя на тези на реформите. Опитваме се да подкрепим националната политика и националните политици да е, популяризират добри практики от други държави членки. А трябва да видим за инвестициите, какви са бариерите. В нашия пакет за инвестиции не става дума само за милиардите, дума, става дума и за структурни реформи, дневния ред за вътрешния пазар, той също трябва да се осъществи. Там също става дума за социална справедливост, растеж и заетост. Ние се движим по нашия социален дневен ред, в който структурните реформи играят ключова роля. Само така може да подобрим условията на труд. Мисля, че вече достатъчно говорих за социалните индикатори. Социалните индикатори трябва да бъдат взети предвид много повече, отколкото до сега. Ние следим е, социалната ситуация в държавите членки и през следващите години ще изработим социални индикатори, които пълнокръвно ще бъдат интегрирани в нашите оценки. Как точно това ще се включи, случи, е, това ще е, изработим в бъдеще, ще видим в бъдеще. Господин Домбровски, ще отговоря на въпроса за Франция. Италия и текущите сметки и техни излишък. Най-напред. Както казах във въведителните си бележки, има седем държави, които в този цикъл вероятно не, няма да отговорят на изискванията на пакта за стабилност и растеж. Това са седем държави и три от тях, Франция, Италия и Белгия, са най-рискови. При Франция става дума за е, процедурата на дефицит, а, Италия и Белгия имат проблеми с устойчивостта на публичния дълг. Както казах, комисията получи писма от тези три държави. В тези писма се описват структурните реформи и необходимостта от фиксална адаптация, за да се преодолеят тези дефицити. Решението на комисията беше тези три страни да получат повече време до пролета, за да могат да отстранят и да се справят със своите проблеми. Тогава ще имаме конкретни данни от държавите членки, които ще бъдат анализирани. Ясно е, че комисията ще следи ситуацията и през пролета ще имаме по-точните данни, които ще анализираме. Надяваме макроекономическите анализи от тези страни да са положителни. На втория въпрос за излишъците в текущите сметки. Вие споменахте и Европейския съюз ние имаме излишък. Това е положителната, това е хубавата новина. Вие говорихте за Германия. Германия допринася най-много наистина за този излишък в платежната сметка на Европейския съюз. Но по отношение на <clears throat> процедурите има прагови стойности И това е 6% от ПВП, изчислено на базата на от последните 3 години. А това е 6% се отнася до, до излишъка в текущите сметки. Може да задълбаем тук и Европейската комисия ще изготви обзор на индексите именно по тази тема за Германия. Това означава, че страната вероятно е доста добре, доста конкурентоспособна, но от друга страна това означава, че има нужда от подобрение на вътрешното търсене в страната. Така или иначе ще имаме по-подробен анализ за Германия в близко бъдеще. Благодаря, господин Московиси. Искам да успокоя господин Тройлер. Може би нещо при превода не е излязло. Не мисля, че има разногласия в комисията. Както каза и господин Думбро, Думбровски, с, ние работим в съвършена хармония Така или иначе, ние прилагаме нормите, това и ще направим. Ние разглеждаме ситуацията в различните държави, ще продължим да оказваме натиск. С други думи, изпълняваме пакта, като разбира се, вземаме под внимание структурните стъпки във всяка държава и съответните усилия. При Белгия и Франция Имаме три премиера, които са пратили писма на комисията, но си имаме и графика за разглеждането в съвета, за гласуването в Европейския парламент и това разбира се, е свързано с решенията, но тук не става дума за несъгласие или разнобой. Напротив, комисията работи много последователно може да се направи сравнение с действията през 2012 година, плана от 2012 година, Струва ми се, че той съвсем не е този пълен неуспех, за който някои говорят. Защото имахме 50% увеличение на средствата за кредитиране от Централната банка. Да, механизмът не даде всички резултати, които очаквахме. Някои проекти се оказаха по-скоро експеримент. Но е важно понякога да се вземат решения бързо, важен е и мащаба. Освен това, беше необходимо на принципа адхок да се създават нови структури и да се даде преднина на инвестициите, които ще създадат нашето бъдеще. В енергетиката, в транспорта, Струва ми се, че сега този план ще има много по-голямо въздействие върху растежа. Thank you. Now the fourth round and one minute questions and uh, nine minutes. Сега е четвъртия кръг от въпроси. Накрая комисията ще има 9 минути за отговор. Госпожа Морен Шартие от НП. Благодаря ви, госпожо председател. Доста говорихме за стабилността и за динамиката. Имам три въпроса към комисарите. Първо, разглеждате ли развитието на заетостта? Защото ние знаем, че до 2020 година ще бъдат загубени 15% при ниско квалифицираните работни места и 15% при високо квалифицираните. Каква е геометрията тук? На второ място, какво се прави за жените, които бяха прогонени от пазара на труда при тази криза? какво се прави изобщо за работниците, напуснали своето място не по собствено желание или тези, които работят с много несигурен договор за работа. На трето място ще направите ли проверка на ефекта от социалните фондове върху връщането на младите на пазара на труда и то по един устойчив начин. Благодаря сега за зелените. Благодаря. Имам чувството, че този доклад ни се представя без изобщо да се обръща внимание на лошите економически прогнози. Комисията все говори за реформи и за намаляване на дефицита, нещо, което е в ущърб на растежа инвестиционния пакет. Съвсем не съм сигурен, че той ще проработи но имам следните въпроси, свързани с намаляването на дефицита. На първо място, реформите на комисията в държавите членки вече намалиха агрегатното търсене. Това е абсолютно ясно и от доклада от месец септември. Въпросът ми е комисията направила ли е оценка на отрицателното въздействие върху възможностите за растеж на някои пазари. На второ място към комисаря Московиси. По време на изслушването си, вие казахте, че ние нямаме сериозен економически спад, затова не е необходима чак такава гъвкавост. Интересуваме кога комисията ще каже, че има сериозен економически спад. Освен това, чудесно е това, което казва господин Московиси за съобщението за гъвкавостта, но нека да чуем как се изчислява структурния баланс. Благодаря, Мария Хуао Родригес. Um, uh, uh, Добро утро. доклада за годишния расте, според мен, за първи път отчита факта, че когато говорим за предлагането е много важна не само реформата, но и инвестирането. Необходимо е да поговорим сериозно за връзката между инвестициите и реформите, ако искаме растеж. Струва ми се, че има и нещо много погрешно в подхода по отношение на търсенето. Комисията все още не обръща достатъчно внимание на липсата на търсене, което забелязваме – в Европа намалява не само търсенето, но и увелич... но се увеличава и неравенството, както между държавите членки, така и вътре в държавите членки. Необходимо е да потърсим истинските причини за това явление. Разбира се, те са свързани с политиките за заплащане и данъчно облагане, както и много различните условия за инвестиране. Да, имаме плана за инвестиции, но той трябва да отрази различните условия за публичния и частния сектор. Благодаря, госпожа Вана. Благодаря. Имам въпрос към госпожа Тайсен. Говорите за социалния диалог. Не смятате ли, че социалните партньори и националните парламенти трябва да играят по-голяма роля, както и гражданството, гражданското общество? В Страсбург миналата седмица излезохме с, с съответна резолюция. Мисля, че гражданите на Европейския съюз не трябва да ни да ни възприемат само като представители на неолибералната политика, а структурните реформи, които предлагате вие, имат доста негативно влияние върху живота на хората. Резултатът от тях е, са економии, намаляване на заплатите и намаляване на жизнения стандарт. Моят въпрос е, как смятате да въведе, да, да въвлечете гражданското общество при вземането на решението в рамките на европейския семестър? Благодаря, госпожа Тайса. Ehm, Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка, както ни помолихте, госпожо председател. По първия въпрос. Наистина имаме сериозен проблем при ниско квалифицираните работници. Те са първите, които биват изтласкани от пазара на труда. И те, и по-възрастните, работници. И тук Европейския социален фонд трябва да се използва. Имаме и инициативата за младеща. Предвидено е да се подпомогне уменията, професионалното обучение. Професионалното обучение всъщност е водещо в този случай – Попитахте и за последващите мерки. Ние знаем какви са резултатите до тук. Всъщност, вчера в Париж беше обсъдена оперативната програма по социалния фонд за Франция. Това, което обясних там, защото присъствах, е, че е много важно да се определят цели, след това да се види дали те са постигнати. Ясно е, че при младежката безработица е много важно да се осигури обучение, стажове, но не по-малко важно е да има и проследяване, за да се види доколко това е проработило. И сега накратко за заплащането и економическия растеж. Мисля, че за всички е ясно, Въпросът е важен, той е разглеждан и за всяка държава членка по-отделна, но трябва да има равновесие между търсенето в национален мащаб производителността и заплащането. Това е червената нишка на доклада. А като говорим за обществото, то тук трябва националния парламент, европейските, европейският парламент, социалните партньори, всички те да работят заедно. Уверявам ви, че това е нашето намерение, господин Домбровски. Um, uh, <clears throat> <clears throat> uh, Благодаря ви. Ще говоря по два от въпросите. Първо, за бързото намаление на дефицита ще трябва да повторя казаното и в увода ми. И тази и следващата година Участ... очакваме да има горе-долу запазване на същото положение. Нито огромни економии, нито кой знае колко голямо надхвърляне на определеното. С други думи, неутрална фискална позиция. Нещо друго, което очакваме е бюджетния дефицит да спадне от 2,6% от БВП на 2,4% от БВП. Това няма да се случи поради економии, възлизащи на 0,2% от БВП, а ще бъде резултат на економическия растеж. Искам да отговоря и на госпожа Вана Тя засегна социалния диалог и наистина ние работим именно по опростяването на европейския семестър и по-активния диалог с социалните партньори. И по време на изслушването казах, че за нас са важни европейските социални партньори. Ние разговаряме с тях при годишния обзор на растежа и при изготвянето на препоръките по страни. Нещо друго, което предлагаме е корекции в графика. Те би трябвало да позволят по-обширно допитване до социалните партньори. Точно това правим. Ние бихме искали наистина да привлечем по-активно всички заинтересовани страни по европейския семестър. Благодаря. You, uh, Комисаря Московиси, вие имате последната дума. На въпроса на господин Ортасун. Не мисля, че Европа е в огромна криза. Има известен растеж, вярно е, той е много слаб. Имаме хипорастеж, хипоинфлация, от друга страна голяма безработица Но именно и за това комисаря Юнкер говори за новата комисия като едва ли не комисия на последния шанс. Същевременно това, което е вярно, което съм казвал и ще продължа да казвам – е, че ние не бива да се отказваме от бюджетната консолидация, процедурите срещу дефицита и задлъжняването, като се даде, разбира се, и известна свобода. Както каза господин Домбровски, дефицитът продължава да намалява. Надяваме се да има забавяне при доста от държавите членки. И това, което не е направено, ще трябва да бъде направено. Това е смисъла и на решенията на комисията. Ще добавя още две идеи. Казвал съм го и ще продължа да го казвам. Правилата са важни, има и гъвкавост. Ще изчакаме и съобщенията на господин Домбровски през месец януари, но ние стъпваме върху пакта за развитие и растеж. След това имайте предвид и едно друго измерение, а именно инвестициите. Именно и там е насочено основното ни усилие в момента, за това и плана представен мината сряда има за цел именно да привлече повече инвестиции. Благодаря ви. Много съжалявам. Знам, че имаше още 10 от вас, които искаха да поставят своите въпроси. Нямам съмнение, че ще имаме и други възможности за въпроси и отговори от тези трима комисари. Но сега искам да благодаря на всички за тяхното участие. Както каза и комисарят Московиси, все още сме в криза, но има и лъчна надежда – Не се говори на микрофон. Самата аз трябва да отида на изслушване по ТТИП споразумението с САЩ. Десет от вас наистина не успяха да се изкажат, но вие не бяхте и в списъка на ораторите. Благодаря.